Започваме с резолюцията за Ширин Ебади, обща резолюция на шесте политически групи, които заместват всички предходни текстове. Няма изменения. За, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Шест Проекто резолюции за Гвинея, общ текст е, на шесте политически групи, заменящ всички отделни резолюции. Няма изменения. Поставям на гласуване за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за авторите. И накрая 6 резолюции за свободата на печата в Кения. Е, заменени с общ текст, знаете какъв е протоколния ред е, и така всичко